и Кирия Пройдерос. Председателят. και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Откривам заседанието. Продължаваме. Протоколът от вчерашното заседание е раздаден. Има ли коментари? Не. Тогава протоколът е прият. В дневния ред имаме проекторезолюции по Иран. 6 броя. Става дума за случая Роксана Сабери. Започваме с дебата. Първо господин Келън. Две минути.